Good morning, everybody. Добър ден на всички, скъпи колеги. Моля, заемете местата си. Днес имаме гласуване, но преди това съобщенията. Моля ви за делегираните актове и актове за изпълнение. Имаме два. Положението е такова, че при предишния мандат пленарната зала гласува да възрази срещу двата делегирани акта. Това беше на 15 октомври, когато получихме за фонд вътрешна сигурност и фонд обежище, два делегирани акта с срок два месеца парламентът да възрази. Няколко политически групи, включително социалистите, Обединената левица, Зелените и Обнови Европа, поискаха да бъде включена тази точка в дневния ред, за да бъдем информирани за процедурата, защото не беше надлежно информиран парламента за разработването на тези два акта. Генерална дирекция Холм беше поканена да представи и двата на 21 ноември тази година. За това ще имаме техническа среща първо на 11 ноември с правните съветници. На 30 октомври получихме решение за изпълнение от комисията за изпълнение на решение 1585 от 2015 година относно документацията, която трябва да бъде представена за получаване на визи за краткосрочен престой. Всички членове на нашата парламентарна комисия чрез бюлетина получиха информация на 31 октомври и беше определен вътрешен срок за представяне на възражения 13 ноември 12 часа. Това са съобщенията. И разбира се, трябва да приемем и протокола от предходното заседание. Ако нямате възражения, протокола се приема. И сега пристъпваме към гласуването. Електронно гласуване по проекта на доклад относно предложението за регламент относно Европейската гранична брегова охрана. системата ФАДО. Роберта Мецола е нашия докладчик. Имаме е, някои компромиси, е, гласуване анблок и разделно гласуване. За това надявам се всички да сте готови с картите си, за да гласуваме. Докладчика иска ли да вземе думата? Не тогава направо пристъпваме към гласуване. Гласуваме анблок. Имаме няколко компромиса. Гласуваме анблок, компромисите. Моля, гласувайте. Гласуваме анблок. Край на гласуването. 54 за, 5 въздържали се, 1 против. Приема се. Гласуваме параграфите. Компромис по член 80. Моля, гласувайте. Now it's closed. Край на гласуването. Да, приема се с голямо мнозинство. Компромис компромис по член 80А, нов. Това всъщност е изменение 26. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 80Б, нов, изменения 27 и 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 80C нов. Изменения 28, 57, 53 и 61. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Да, приема се с голямо мнозинство. Компромис по 80D латиница, нов, изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 е латиница. 30, 62 и 68 са измененията по този член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Осемдесет Ф. нов 31, 66 и 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 Д нов 32 и 72. Д. Латиница. Извинявам се. Г като гранада. Каза. Край на гласуването. Приема се. 80. 8, 34, 35 и 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 йота или джей, нов Изменения 35 и 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 80К, нов, който обхваща изменение 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с съображенията от преамбюла. Съображение 80, изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Голямо мнозинство приема се. Съображение 81 Б ново. Изменения 5 и 50. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 81 С. Нов текст. А не, тук имаме отделно гласуване. 88 нов. Изменение 39 отделно. Изменение 39 отделно. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. сега вече 81C, нов текст, изменения 6, 38, 41 и 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 81 е нов текст. Изменения 8 и 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 81F. Нов текст. Изменения 9.46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 81Г. Нов текст. Изменения 10 и 47. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 82, изменения 11 и 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 101А. 101А. Нов текст. Изменения 15 и 51. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Съображение 113а, нов текст, и 114, изменения 23 и 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по текста с приетите изменения. Обявявам начало на гласуването. Разбира се, това е поименно гласуване по електронен път, защото гласуваме окончателния текст с измененията. Край на гласуването. Приема се. Пристъпваме както обикновено, гласуваме решението да започнат преговори, мандат и състав на преговорния екип. Тук ни трябва абсолютно мнозинство, за да се пристъпи към преговори. Моля да гласуват: Край на гласуването. Ето, имаме го. Приема се. Имаме повече от абсолютното мнозинство, което се изисква. Поздравявам госпожа Мецола за добре свършената работа. Продължаваме по дневния ред без прекъсвания. Да. Много ви моля, тези, които желаят да напуснат залата, тихичко да се оттеглят. Позволете ми да обявя следващата точка, точка 12, становище на Европейския надзорен орган и съвет по защита на данните за въздействието на закона Клауд на Съединените щати – за рамката за защита на Европейския съюз и мандата за преговори по споразумение между Европейския съюз и САЩ за трансграничен достъп до електронни доказателства и допълнителен протокол към Будапештенската конвенция. Ще чуем Войчех Виоровски, заместник надзорник – в Европейския надзорен орган по защита на данните, както и Карстен Бен, старши съветник към германския комисар за защита на данните, достъп до обществена информация и координатор на подгрупата към съвета за защита на данните – ще чуем и Етиен Мори, правен съветник от Националната комисия по информацията и свободите във Франция. Ще чуем първо господин Виев Вьоровски и след това становището на правната служба на Европейския парламент, който има отношение към нашата работа за правилна оценка на перспективите и последиците от сключването на споразумение с САЩ. Господин Вие Виоровски, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията. Събирането на електронна информация в вътрешните граници на Европейския съюз и получаването им от други страни е тема, която ще остане актуална през целия мандат на вашата комисия. Това се свързва е, с е, взаимодействието ни с САЩ и допълнителния протокол от Будапештенската конвенция, но най-голямо значение има за нашите вътрешни дискусии по електронните доказателства. Материята е много сложна сама по себе си, но Европейския съюз участва едновременно в няколко процеса за установяване на правилата за електронните доказателства и по-общо електронната информация, когато се предоставят трансгранично на различни форуми и с различни страни в рамките на съвета на Европа, както и двустранно и многостранно. През април тази година излязохме с две становища. Становище по препоръката за мандат за преговори по а, международно споразумение с САЩ за трансграничен достъп до електронни доказателства и участие в преговорите за втория допълнителен протокол към Конвенцията за киберпрестъпления. Съвета за защита на данните заедно с Европейския надзорен орган се явиха пред вашата комисия, за да говорим за закона Клауд на САЩ и връзката му с европейската нормативна уредба. Вчера излязохме с допълнително становище по хода на разговорите за електронните доказателства. Възнамерявам да се съсредоточа върху общите принципи – и да ви информирам за позицията на Европейския надзорен орган, както и някои по-конкретни моменти от вчерашното становище. Колегите от съвета по защита на данните ще се спрат на последиците от закона Клауд на САЩ. Европейския надзорник още от самото начало проявява особено голям интерес към тази материя – от правна и съдебна гледна точка. Разбираме, че дори когато се правят вътрешни разследвания, често се налага да се искат доказателства от други страни. Европейския съюз се нуждае от ефикасни правила за сътрудничество с други страни, както и устойчиви правила за споделяне на данни и доказателства за целите на правоохранителните и правораздавателните органи. И тук по-скоро става въпрос за правосъдие, а не толкова за защита на лични данни. Разбира се, събирането на данни означава обработка на лични данни, които влизат в обхвата на правилата за защита на данните. Затова казвам, че тук имаме преплитане на съдебния аспект с аспекта, свързан с защита на личните данни. Затова стои на вниманието на съвета и надзорника за защита на личните данни на европейско равнище. Това е едно много сложно досие, което може да се разглежда от различни гледни точки. До сега резултатите са напълно задоволителни. Затова ние, надзорни орган, решихме да не се намесваме с официално становище, по електронните доказателства, а вчера по молба излязохме с допълнително становище. Основното ни послание е следното. Защитата на данни не е пречка за правораздаването. Напротив, високите стандарти за защита на личните данни ще повишат доверието в правораздавателната система – Разбира се, защитата на данните и на индивидуалните права не се заличава, когато е, се извършват разследвания и доставчикът на електронни услуги има задължение да е, предостави информация. Европейския съюз все още изгражда общото правосъдно пространство. То все още не е довършено. Има много големи различия в системите за наказателно правораздаване на отделните държави членки. И това е суверенно право. В някои държави членки, например, абортът е незаконен и се смята за тежко престъпление. Понятието измяна се тълкува различно, не само в отделните страни, в Талин и в Париж, но и в рамките на една държава. Измяната се тълкува различно в Мадрид и Барселона. Тежко престъпление също се тълкува по различен начин, както и е, минималните предвидени наказания за едно и също престъпление значително се различават в е, наказателните кодекси на държавите членки няма общо определение за понятието тежко престъпление. Виждаме различията между отделните държави членки. Но същевременно имаме обща хармонизирана европейска рамка за основните права. Това е нашата харта. Имаме полицейската директива, имаме общия регламент за защита на данните. И това е пряко приложимото право в всички държави членки на Европейския съюз и в страните от ЕИП. Има значителни различия в степента на хармонизираност на правилата и законовите разпоредби. Всеки път, когато се предлага една законодателна мярка, която ограничава основните права или ги засяга, означава значителни правни трудности. И преди да дам своите предложения, нека ми обясня какво имам предвид. Ограничаването на правата е законосъобразно, ако отговаря на целите – на демократичното общество и е в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз по регистрационните данни на пътниците, ПНР, имахме сходно становище. С новото предложение се изисква на съдебните органи в други държави да бъдат предоставени данни Председателят дава знак на оратора да говори по-бавно. До толкова, доколкото все още не сме изградили общото съдебно пространство, един такъв правен инструмент може значително да ограничи неприкосновеността на личната сфера и защитата на личните данни. Но в края на краищата всеки случай трябва да се разглежда по-отделно но ние трябва да се стремим към най-високите стандарти, а не просто към минимума. Да вземем една държава членка и да си представим кой е списъкът от органи, които са оправомощени да поискат от доставчиците на интернет да разкрият ваши лични данни. Помислете си какво е определението за понятието тежко престъпление съгласно националното законодателство на тази държава и си помислете дали доставчика на интернет услуги ще е запознат с тези правни тънкости във всяка отделна държава членка. И как смятате, че може да се реши този проблем? Ако смятате, е, че за трафични данни това не е голям проблем, помислете си, е, че трафичните данни ще определят къде точно сте се намирали в определен момент. Законосъобразността и пропорционалността на искането от съдебните власти за разкриване на лична информация, когато това изискване идва от трета страна, става вече един много сложен въпрос. Ето защо нашият съвет в становището е да се гарантира изпълнимост на правилата. Тези правила трябва да съответстват на определенията, дадени в европейското законодателство – за различните видове данни. Съдържание и трафични данни трябва да бъдат много внимателно прецизирани и трябва да е възможно във всички случаи съдът да може да се намеси, както в молещата страна, така и в замолената страна. защита по съдебен ред трябва да се предвиди във всички случаи, което разбира се може да доведе до забавяне на цялата процедура. Но ние сме сигурни, че системата трябва да бъде едновременно ефикасна и ефективна. Трябва да има равновесие между видовете престъпления – за които може да се издаде Европейска заповед за събиране на електронни доказателства и защитата на личните данни. Според нас, гръбнакът на това предложение трябва да бъде сигурността на предаването на данни между всички е, страни. Надзорният орган ще продължи да следи внимателно хода на преговорите и ще прави оценка на постигнатото, защото тук се пресичат важни въпроси за основните права, защитата на данните и необходимостта от намеса на правораздавателните органи. Мисля, че Европейския надзорен орган може да допринесе за изясняване на сложната проблематика. Благодаря. Знаете, господин Вие Виоровски, колко голямо значение отдаваме на ролята на Европейския надзорен орган за защита на неприкосновеността на личната сфера и на личните данни на европейските граждани. А тук имаме ново законодателно предложение и за това е добре да чуем и господин Карстен Бен – старши правен съветник на германския комисар за защита на данните. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Добро утро, членове на комисията Либе. От името на Европейския съвет за защита на данните искам да ви благодаря за запитването и за поканата и за възможността да обсъждам с вас днес отговора на вашия въпрос фона на днешната ми презентация е, че още по време на миналия мандат комисията Либе ни помоли за становище за въздействието на закона Клауд върху европейската среда. Ще ви представя нашите заключения. Това е една първоначална оценка. Ще продължим да работим по този много сложен въпрос и за следващата година ще ви представим а, пълно становище по този въпрос и други въпроси, свързани с а, него. На второ място, отговорът, който ви дадохме, се отнася а, към случая, в който САЩ иска информация, свързана с разследване по конкретен случай, в който се търси наказателна отговорност. В случаите, в които друга служба, в друг случай иска информация, ще има друг сценарий. Нашето заключение е следното. В случай, в който искането на служба от САЩ почива на международно прието законодателство и в случай, че са защитени правата на субекта на данните. Се предоставят данни в други случаи, не е сигурно, че данните ще бъдат предоставени без ущърп на интересите на субекта на данните. в а, различните случаи ще има препаратка към а, различни законодателни актове. В един случай ще има по-бърза процедура, препращаща към международни правни законодателни актове. В втория случай може да се позовем на двустранни споразумения, като това между Европейския съюз и САЩ, по което се преговаря в момента. Ние бихме подкрепили подобни двустранни споразумения, ако се гарантира поверителност и защита на данните. В противен случай няма да бъде гарантирана правната сигурност, към която всички ние се стремим. Ще се спра на още няколко а, точки. А, ние предпочитаме случаят на двустранно споразумение пред споразуменията между САЩ и отделни държави на Европейския съюз. На второ място смятаме, че трябва да има последователност Смятаме, че трябва да е сигурно, че тълкованието разкриване на данни за трета държава не трябва да е по по-благоразположено и по-лесно, отколкото за трети държави. Благодаря. Сега ще чуем презентацията на Етиен Мори, правен съветник в отдела по международна дейност на Националната комисия по информация и свободи в Франция. Става дума за двустранно споразумение Европейски съюз САЩ за разкриване на информация в рамките на правното сътрудничество, взаимна правна помощ при наказателни въпроси. Господин Мури. Благодаря ви. Като се имат предвид общите заключения и това, което току-що чухме, аз искам да се върна на приложението към писмото, което беше изпратено на вашата комисия. Надявам се то да даде някои отговори. Ще започна с два конкретни елемента. Първо, как се отразява Cloud Act върху трансграничния достъп до данни – и какво означава това за защитата на личните данни в Европейския съюз. Започвам с CloudAct. През март 2017 година беше прият този закон. Знаете, че през последните 5 години имаше много критики, но накрая законът беше прият. Изчаква се решението по делото заведено от Microsoft. Съгласно този закон, американските власти могат да задържат доставчиците на електронни услуги да дадат достъп до данните извън Европейския извън САЩ. Също така данните, които се съхраняват в САЩ, могат, съгласно заповедта за оповестяване, да бъдат разкрити. За нас това означава един нов правен режим при трансграничния достъп на данните. Американските власти могат пряко да се обърнат към доставчика. В миналото процедурата е била много по-дълга. Освен това, имаме американски закон, който налага задължения на доставчиците, както и доставчиците на услуги в облак да разкриват данните. Ораторът е помолен да говори малко по-бавно. И тъй доставчиците са задължени да дава достъп до електронни комуникации, които са свързани с абонат или клиент, като съответните комуникационни данни са на лице, което е в САЩ, но разбира се, трябва да се има предвид и териториалното приложение на този закон извън САЩ. В този контекст Cloud Act не дава разрешение за масивно събиране на данни на произволен принцип. Необходимо е да има целенасочено поискване в контекста на съдебна или полицейска процедура. Cloud обхваща различни видове данни, различни процедури. Първо, достъпа до съдържание. На второ място, достъпа до метаданни, в някои случаи и за това не се изисква намесата на съдия. В определени случаи могат да бъдат проследявани в реално време и съобщенията по електронен път. Последното, което е важно за Cloud Act, въведени са нови мерки тогава, когато чуждестранните закони биха възпрепятствали доставчика. Тази разпоредба се отнася до много ограничен брой хипотези и условия – Едно такова условие е третата страна да е в конфликт с законно избраното правителство. С други думи, механизмът за предоставяне на данните се прилага единствено когато има изпълнително споразумение, сключено с САЩ но в случая с Европейския съюз няма такова подписано изпълнително споразумение. Преминавам към втората точка и въпроса на вашата комисия. Ние смятаме, че като се има предвид обхвата на прилагане на закона Клауд, ние бихме могли да изпълним заповедта за оповестяване. В този случай доставчика на услуги е този, който притежава достъпа до данните. От друга страна, е необходимо да са изпълнени условията, а именно дестината да е в САЩ, за да може тези данни да бъдат разкрити. В отношенията с трети страни не е възможно да има такава заповед, ако не са изпълнени съответните условия по международните споразумения. Член 48 е този, който определя условията, позволяващи да се изпълни заповедта и съответно да се предоставят данните на трета страна. Но този мандат за оповестяване не може да бъде правно обвързващ, освен ако не почива на международно споразумение. В противен случай едно такова искане не може да бъде отчетено. Европейският комитет смята, че американското искане не може да бъде изпълнено, ако не са на лице тези условия. Прекъсва председателят. Много ви моля, наистина говорите твърде бързо. Е, европейското предприятие може да не изпълни една такава заповед, ако не са изпълнени съответните условия. Защото в противен случай доставчикът може да се окаже в разрез от една страна с искането за разкриване на данни и от друга страна нормите за разкриване на данни на Европейския съюз. Ние отчитаме, че разпоредбите на член 48 се отнасят и до други видове данни. Всички разкривания на данни към трета страна – и по-конкретно трябва да има съответно правно основание за разкриване на данни извън Европейския съюз. Това е много важно при прехвърлянето на данни. Трябва да се направи подробен анализ. Аз не мога да се впускам в подробности по този анализ, но ще кажа няколко от основните заключения – на първо място, когато доставчикът в Европейския съюз трябва да изпълни искане на американските органи, влиза в отношение на пряко сътрудничество между трета страна и доставчик в Европейския съюз. Следователно, тук трябва да се има предвид тъй наречения Privacy Shield, както и споразумението сключено между Европейския съюз и САЩ Но на второ място можем да си представим и хипотезата дружество, установено в Европейския съюз, което легитимно не може да предоставя такива данни, защото в този случай свободата и правата на засегнатите лица имат примат. Ще има и комисия, която решава въпросите по достъпа до електронни данни. Тя ще трябва също така и да работи в контекста на това, което извършват обществените власти за защита на данните. Sur la base de cette analyse, le comité a donc conclu... на анализа, комитетът стигна до извода, че ако няма международно споразумение и не се нарушават правата на дадено лице, приключвам, господин председател, в този случай ние отчитаме, че трябва да имаме законовата цел да подобрим сътрудничеството. Също така в този случай се напомня, че е необходимо да се мисли за споразумения от ново поколение за достъп до личните данни. Много е важно да се гарантира едновременно защитата на личните данни и правната сигурност на дружествата в Европейския съюз. Благодаря ви за вашето изказване и принос към дебата. Сега преминаваме към правната служба. 21st. Нека да ви припомня, че на 21 февруари комисията Либе поиска правната, правното становище Направо да се на Европейския парламент. Първо по въздействието на споразумението ЕС САЩ в връзка с Cloud Act и екстериториалните е, искания за предоставяне на данни и на второ място проекто мандат на комисията за съвета да започне преговори с е, САЩ в е, връзка с споразумението Европейски съюз САЩ за достъпа до електронни доказателства. Това ще означава правна гаранция която ще бъде включена в международното споразумение и ще съответства на първичното и вторичното европейско право. Нека да чуем сега правната служба на Европейския парламент. Даниел Варин има думата за следващите 10 минути, след което ще дадем думата за дискусия на членовете на комисията. Благодаря, господин председател. Вашата комисия сезира правната служба с искане за становище по закона, прият през март 2017 година в САЩ, да се даде пояснение по тъй наречения Cloud Act, който и аз ще наричам така. От друга страна имаме препоръките на Европейската комисия комисия за започване на преговори. Те трябва да се потвърдят от съвета. Преговори за едно трансгранично споразумение за достъп до такива данни в контекста на сътрудничеството при наказателното правосъдие. В рамките на даденото ми време ще се спра на становището първо по тъй наречения Cloud Act. Вашата комисия си задава въпроса какво ще е отражението, като се има предвид екстратериториалния компонент, как ще се отрази на защитата на личните данни. Като се има предвид екстратериториалния елемент в Cloud Act, трябва да се мисли и за обхвата на приложното поле. Очевидно той е по-голям от обхват, който е само на територията на САЩ и засяга разкриването на данни. Данни, които може да бъдат съхранявани или не на територията на САЩ. Информацията може да бъде съхранявана и извън територията на САЩ. Същевременно, по искане на правоохранителните органи, доставчиците в рамките на американската юрисдикция могат да предоставят съответните данни. До сега трябва да кажа, че понятието за тази юрисдикция си остава недостатъчно определено. И тук могат да попаднат многобройни доставчици на услуги, които са свързани по един или друг начин с САЩ. За да се обхване отражението на екстратериториалния компонент трябва да имаме предвид и нашия регламент от 2016 година за защита на данните, член 3, параграф 1, който също има тери... екстратериториален елемент, що се отнася до защитата на всички лични данни на територията на Европейския съюз, независимо дали данните са на територията на Европейския съюз или не. В същия регламент четем разпоредба, съгласно която същият принцип се отнася до лицата на територията на Европейския съюз, които може да участват в дружества извън територията на Европейския съюз. Тези разпоредби засягат не само европейските граждани, но и всички, които по една или друга причина са на територията на Европейския съюз. Що се отнася до Cloud Act, то доставчиците може да се окажат в конфликтна позиция между разпоредбите на Европейския съюз и съответно на САЩ. Американският законодател в този случай е предвидил предпазни мерки. Доставчикът би могъл да не бъде държан отговорен за разкриването на данни пред правоохранителните органи дори и когато това нарушава законодателството на дадена друга държава. Ако има двустранно споразумение, което урежда достъпа до електронните данни. В този случай се разчита на взаимната помощ, която до сега е засягала добиването на данни в чужбина, но сега се въвежда един много по-сложен механизъм. Първото такова споразумение вече е изключено между Обединеното кралство и САЩ, например. Този вид споразумения позволяват разкриването на трансгранични данни, които са притежания на американски доставчици. Правната служба подчертава, че защитните механизми имат своя предел в контекста на Cloud Act. Задължението за получаване на решение за, да, за заповед за оповестяване се отнася само до електронната информация, с която разполага доставчика, но не и за други видове информация, като метаданни, тъй като те могат да бъдат смятани за чувствителни данни от Съда на Европейския съюз. Правната служба също така подчертава, че трябва да се реши дали съответната заповед за оповестяване води до нарушаване на законодателството на друга страна. По отношение на правото на Европейския съюз и регламента за защита на данните, правната служба напомня – че в този случай може да има разкриване на данни от Европа, когато се иска те да бъдат предоставени на трета страна. Но и когато са на лице съответните гаранции и няма заплаха за интересите на засегнатите лица. Искането за прехвърлянето на такива данни към трети страни може да се изпълни само ако то е основано на международно споразумение, както го предвижда член 48 от регламента за данните. Сега да преминем към препоръките на комисията да започнем преговори за едно такова споразумение с САЩ. В този случай е необходимо да има правни гаранции да се зачитат е, бъдещите споразумения, първичното и вторично законодателство – Подобно на всички международни споразумения, това споразумение не бива да съдържа каквито и да било разпоредби в разрез с Хартата за основните права или европейските договори. Е, комисията подчертава, че трябва да бъде е, защитено зачитането на основните права. Правната служба също така подчертава, че съгласно член 52, параграф 1 от алинея 1 от хартата трябва да бъдат запазени съществените основни права. Необходимо е също така и да се следват общите интереси на Европейския съюз. Съда на Европейския съюз посочва, че обществената сигурност попада в целта за защита на общите интереси на Европейския съюз – в контекста и на защита на личните данни и основни права съгласно хартата. Необходимо е да има пропорционалност между защитаваните права. Трябва да се напомни, че този вид пропорционалност се постига по-лесно чрез мерки, които постановяват стрикно необходимото – за изпълнение на целите. По отношение на производното право на Европейския съюз. Ще трябва законодателните текстове на Европейския съюз да вземат под внимание едно бъдещо такова споразумение. Правната служба смята, че бъдещото споразумение трябва да отговаря на първичното законодателство, правото на Европейския съюз. Като тук искам да кажа нещо и в отговор на господин Ви... Виоровски – във връзка с определението за изискване на доказателства. Но накрая комисията е изброила елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението. Те отговарят и на съдебната практика на Европейския съд – но до този момент ние имаме само изразени намерения, а те първа договореният текст трябва да бъде оценен, за да се види дали той отговаря на хартата и на договорите. Благодаря. Благодаря ви. Сега започваме дискусията. Нека да ви напомня, че имаме още две важни точки от дневния ред. Предстои ни дебат във връзка с защита на данните, във връзка с правото на заличаване и правото да бъдеш забравен. И в 11.30 ще имаме обща дискусия с комисията ЕКОН. Моля ви да не се е, разпростирате в времето, за да имаме време за останалите две точки. Ще дам думата на всички желащи да се изкажат. Моля ви, е, спазвайте ограничението до една минута за изказване. Задавайте пряко въпроси към нашите гости, към правната служба, ако предпочитате. Имайте предвид, че тук сме поканили експерти. Задавайте им, моля, въпроси. Господин Радев има думата. Сега нашият заместник председател, заповядайте. Председател, уважаеми колеги, Сключването на споразумението с САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателни правни въпроси е от този тип споразумения, които могат да подобрят обществената безопасност и националната сигурност, като предоставят подобрена и по-бърза способност за идентифициране и реагиране на престъпни заплахи от двете страни на Атлантическия океан. Това обаче трябва да става по начин, който гарантира защитни мерки за процесуални и съществени основни права, гарантира необходимото ниво на защита на субектите на данни в Европейския съюз и правната сигурност за предприятия, работещи в двете юрисдикции. В становището на Европейския надзорен орган се изразява препоръка за договарянето на разпоредби, гарантиращи реципрочност и недискриминация между договарящите страни при достъпа до съответни данни. Какви точно конкретни мерки предлагате за постигането на такава реципрочност? В становището на правната служба се изразява опасение, че решението заповедта за оповестяване, издадена от американските органи, която ще накара въпросния доставчик да наруши законите на чуждестранното правителство, е изцяло оставена на американските съдилища. Смятате ли, че споразумението ще реши този проблем и как точно според вас може да стане това? Благодаря ви. Mrs. Госпожа Сипа, абсолютно съм съгласна с е, всичко казано до сега от нашите гости. Ще се спра на два-три останали въпроса. За да спазим общия регламент за защита на данните, ни е нужно международно споразумение. Имате ли по някак... Имате ли идея как е, можем да направим по-сигурна системата за обмяна на данните. Е, и какво ще кажете за Обединеното каралство? Е, има ли някакви задължения в връзка с щита, защитата на неприкосновеността на частния живот? и още въпроси. Законодателството Клауд се състои от две части. Сигурни ли сме, че в всички случаи втората част ще има преимущество пред първата част или втората част ще се наложи и по този начин ще се заобиколят всички изисквания към защитата на данните. По какъв начин бихме могли да избегнем конфликт с САЩ? И втори въпрос към правната служба. Вярно ли е, че споразумението Европейски съюз САЩ, което се сключи, ще те възпрепятства сключването на двустранни споразумения САЩ държави членки. Това е важен правен въпрос. Ще бъде ли това а, изключително споразумение а, без нужда да се ратифицира от а, а, Сената или ще има нужда от а, одобрението на Сената? също така преюдициално одобрение не го виждам в споразумението с Обединеното кралство. Какво е положението в споразумението с Европейския съюз? Ще бъде ли то включено? И дали дали Обединеното кралство ще бъде задължено да спазва общия регламент, тъй като все още е част от него. Госпожа Интфелд, много благодаря за въведението. Няколко общи забележки по процедурата и ще дам думата на моите колеги. Забелязвам, че както често и преди Европейската комисия не отчита мнението на експертите ЕНОСТ и Съвета за защита на данните биват игнорирани. все още не е изяснен въпроса за предоставяне на електронни доказателства и въпреки това те продължават втората фаза от преговорите. И искам да отбележите в протокола, че Европейската комисия нарочно игнорира основата на един мандат, с който не разполага. Т.е. те умишлено нарушават закона. колкото до споразумението Обединено кралство САЩ, те нямат право и много бих се очудила, ако тяхното споразумение отговаря на общия регламент за защита на данните. Но Европейската комисия избързва твърде много. В този случай говорим за споразумение с САЩ, но може може е, Китай или Русия или Бразилия да са следващите държави. И ако оставим е, трета страна, този случай САЩ, да диктува условията на този договор, следващите ще бъдат е, Китай и други държави. В, ще се създаде прецедент. А, и когато веднъж сключим такова споразумение, ще останем обвързани с него завинаги, защото нямаме правомощие да се откажем от него. Ако гласуваме за споразумение, искаме то да бъде абсолютно правно сигурно. твърдим, че Европейската комисия а, има инструмент и избързва. А, инструмента се казва МЛАД все още не е опитана а, тази възможност. А, и а, да, в демокрацията процедурите скоро са бавни, но причината за това е, че упражняваме правен контрол и това е много важно, защото трябва да сме много много предпазливи. Сега беше ред на обнови Европа. Нека да дадем думата на всички политически групи, след което на всички индивидуални изказвания. Не виждам а, от зелените. Господин Брайер ще вземе думата сега. Приветствам становището на Европейския надзорен орган, в което се казва, че е незаконосъобразно във всички случаи да се приемат искания на трети страни за съобщаване на данни. Разбира се, има определени обстоятелства, при които това е възможно. Нека да си припомним защо е така. Съединените щати нямат еквивалентни правила за защита на неприкосновеността на личната сфера и дори за основните права. Правото на заличаване на данни, е, когато вече не са необходими, не фигурира. Няма независим съдебен контрол, няма и ефективни мерки за защита по съдебен път при нарушения. Това са много сериозни основания – поради които данни, защитени от общия регламент, не могат да бъдат предоставени на Съединените щати. Ето това ми е въпросът към правната служба и надзорния орган. Смятате ли, че трябва да има санкции при неправомерно предоставяне на информация по закона Клауд? Ако не предвидим санкции, поне равни на санкциите, които се налагат от американска страна, ние сме загубили битката. Второ, като имам предвид съдържанието на този закон, Cloud Act, смятате ли, че изобщо е, е добре е, да се използват за хостинг е, и предаване на съобщения – структури, които са базирани е, в Съединените щати, защото те ще предават информация на федералното правителство. И по-нататък, като имаме предвид изискването съдът да даде решение, кой е този съд? Кой ще е съда оправомощен да го стори? Извънредни съдилища ли ще има? Специални съдилища или някакви други? Благодаря. Госпожа Кенко. Екаре. Благодаря. Благодаря ви за вашите изказвания. Парче по парче, бавно и постепенно изграждаме една обща рамка на взаимоотношенията с САЩ. Но тук добавяме и още нещо във връзка с правата и задълженията при обмен на информация не непременно от двете страни на Атлантика, но и в по-общ план. Когато работим с трети страни, трябва да предвидим различните хипотези – Трябва да се работи е, за разработване на глобален стандарт. Това беше посочено и на срещата на Г20. Въпросът ми е следният. Комисията и надзорния орган смятат ли, че може да се присъединим към едно споразумение, което ще се разработва в рамките на Г20. Възможно ли е при сегашната американска администрация да се постигне споразумение и накрая зная, че Европол не включва не се включва в обхвата на споразумението, но какво се предвижда за в бъдеще? Има общи предизвикателства дори и с по-слабо развитите страни. Госпожа Дели, изключително важна дискусия, защото тя означава промяна на правилата за електронните доказателства. Пълна лудост е, че говорим тук в отсъствието на комисията. На тях трябва да зададем въпросите. И имаме сериозни тревоги отношение на ускоряването на процедурите в наказателното производство. Различни а, е, са правопорядъците в а, е, отделните държави и Фейсбук, Твитър, Google вероятно ще се опитат а, е, да защитят а, потребителите си, но смятате ли, че ще го направят във всички случаи, в зависимост от това, откъде идва искането? Нелепо е да смятаме, че те е, ще бъдат последователни в тази връзка. Международно споразумение не е лошо да има, но само при еквивалентност на защитата. Това се отнася и до е, евентуално споразумение с САЩ. Въпросът за мен е как комисията ще реагира на онези стандарти, условия и изисквания, които са определени от Европейския надзорен орган за защита на данните. Становището на правната служба не казва нищо по този въпрос. Аз лично смятам, че това становище е доста бледо и не отразява насоките, които се предлагат от Европейския надзорен орган, а те са изключително важни. В споразумението трябва да се спазват изискванията за защита на основните права, общия регламент за защита на данните. Как ще се постигне това? Благодаря. Сега вече вие ще допълните. Надявам се. Благодаря. Заключението в становището е, че фирмите, които работят в Съединените щати и Европейския съюз, могат да имат задължения, които взаимно се изключват от една страна по силата на общия регламент, от друга страна по силата на двустранното споразумение. И а, този конфликт трябва да бъде преодолян. Очевидно, споразумението а, ще а, има предимство пред вторичното законодателство на Европейския съюз. И, както каза и госпожа Дейли, ние трябва да се обърнем ясно към комисията. Не сме съгласни с каквото и да било споразумение, което представлява отстъпление от принципа за равностойност и пълна реципрочност на задълженията, стандартите, процесуалните правила и защитата на основните права. Ние трябва да отправим ясно послание към съвета. Трябва ни висока степен на защита на всички европейски граждани и гаранции, че държавите членки няма да сключват двустранни споразумения с, е, с Съединените щати, защото Европейския съюз предлага силни гаранции и не бива двустранни споразумения да са отстъпление – Време е да чуем комисията. Предлагам едно кратко изказване да направи комисията. Няколко пъти беше спомената ролята на комисията във връзка с мандата за преговори и позициите. Госпожа Дефрепо, вие ли представяте е, комисията днес? Искам да напомня, че имаме още една точка в дневния ред 45 е, минути. След това имаме съвместно заседание с економическата е, комисия. Към 11.30 те ще бъдат тук. Комисията, заповядайте. Благодаря. Благодаря. Аз съм Изабел Периньон и се занимавам с политиката в областта на наказателното правораздаване. И слушахме внимателно аргументите на депутатите. Ще се спра на три елемента и след това ще дам думата на колегата по защитата на данните. Първо, ние водим преговори на основата на мандат, който получихме. И този мандат е пределно ясен. За нас е изключително важно да имаме гаранции за защитата на основните права и най-вече за защита на личните данни в споразумението. На всеки етап от процедурата ние се съобразяваме с този мандат. По време на изслушването на комисаря ние заявихме, че няма несъгласувано да пристъпим към по-нататъчни преговори с американците. Това е нашето послание, което непрекъснато повтаряме. Второ, за споразумението между Великобритания и САЩ. Изпратихме им няколко писма – обяснихме е, нашата загриженост и след подписването на споразумението отново изпратихме писмо на Обединеното кралство, в което се обяснява, че се безпокоим от двустранното им споразумение с САЩ и в никакъв случай няма да следваме същия модел. Същата позиция изразихме и пред американците. Не е образец за нас двустранното им споразумение с е, Великобритания – много елементи будят тревога. И е, накрая по е, договора за е, взаимна правна помощ, накратко ЕМЛАД с Съединените щати, ние имаме непрекъснат стремеж да усъвършенстваме този договор. Настояваме пред американската страна и се стремим да намерим едно разрешение. Очевидно, за сега това не е достатъчно. Може би едно друго споразумение с Съединените щати ще е изходът, защото трябва да сложим край на практиката да се работи без достатъчно гаранции. Сега ще дам думата на колегата по защита на личните данни. Да, благодаря. От името на комисията искам да кажа, че всички заинтересовани страни, които се включиха в разискванията от надзорния орган, съвета за защита на данните и правната служба на парламента, подчертаха колко важно е да се преодолеят проблемите в областта на правоохранителната дейност. Договора за правна взаимопомощ не може да реши всички тези проблеми. Ето защо ви благодаря за подкрепата да работим по правен инструмент, чрез който може да се работи с преки искания за предоставяне на информация – едно международно споразумение регламентира по-добре тази материя в сравнение с е, хипотезата да се стига до стълкновение на законови разпоредби между закона Клауд и европейската правна рамка, защото това може да се получи споразумението с Съединените щати трябва да преодолее тези случаи на възникване на конфликт и да предвиди достатъчно гаранции, включително и от процесуален характер. Едно споразумение с САЩ ще проправи и пътя за рамково споразумение за защита на данните от февруари 2017 година с широката подкрепа на Европейския парламент се работи по този въпрос. За да бъде приложимо това споразумение обаче, ни трябва споразумение за прехвърлянето на данни. Водим преговори по него и искаме да сключим такова споразумение с САЩ that triggers the umbrella agreement. Um, and, um, Мисля, че е от полза да се сключат всички тези споразумения. Имаме мандат от съвета да се укрепи рамковото споразумение за пряко сътрудничество с САЩ. С всичко това искам да подчертая, че ние много сериозно гледаме на изразената загриженост. Искаме споразумението с САЩ да гарантира необходимата защита. Искам още нещо да добавя. Водим и преговори в Страсбург в контекста на съвета на Европа по Конвенцията за киберпрестъпленията или така наречената Будапештенска конвенция. Там има 64 страни участнички и се предвижда разнообразен набор от е, инструменти за трансграничен обмен на данни. Там също трябва да има подходящи гаранции. Рискуваме да изостанем с графика. Кратък отговор от страна на госпожа Индвелт и след това ще оставим няколко минути за гостите ни. Съвсем накратко. Комисията заяви, че много сериозно гледа на всички изразени безпокойства. Е, не ми се струва, че е така. Първо, не трябва да се чака да се приключат преговорите, за да се реши въпроса с електронните доказателства. Подходът трябва да е обратния. Първо да се реши проблема и тогава да се водят преговорите. Второ, може ли нашата парламентарна комисия да поиска от Европейската комисия пълен писмен доклад за всичко, което е направено, за подобряване на договора за правна взаимопомощ и защо не успяха? Така ще видим дали сте положили необходимите усилия. И трето, казахте, че из, им, имате тревоги. Дали ще отговаря на изискванията на общия регламент, двустранното споразумение с Великобритания. Ако не отговаря на общия регламент, имате процедура за нарушение. Образувайте я. So Сега ще дам думата на нашите панелисти. Е, Нашият представител на Европейския надзорен орган, господин Вюровски, е първият. Ще отговоря само на някои въпроси, тъй като няма време. На първо място искам да подчертая, че първо представяме данни свързани с електронните доказателства, е доказателство, че искаме да приключим това обсъждане преди да решим как ще процедираме с третите държави. И това беше предмета на моята презентация. Едва после ще говорим за рамковото споразумение като фон на преговорите с САЩ. Радвам се, че Европейската комисия информира устно за сега за предложенията за подобряване на споразуменията за сътрудничеството по наказателно-правни въпроси. Това е първата стъпка към подобряване на функционирането за бъдеще. Когато говорим за оценка на споразумението Великобритания-САЩ, сключено през октомври, то това е извън нашите правомощия да оценяваме такива споразумения двустранни но ние бихме поискали информация от нашият британски колега участвал в преговорите относно съдържанието и значението на това споразумение. Тук споменахте, зададохте въпрос какъв ще бъде статутът, дали ще бъде изключително споразумение или ще бъде обикновено споразумение. Това ще бъде отговор, който очакваме от американската страна ще има различни отговори по акта Cloud и по трансграничното предаване на данни. По отношение на конвенцията за киберпрестъпленията, съветвам ви да разглеждате държавите членки на Конвенцията за киберпрестъпност има две държави, които не членуват държави членки на Европейския съюз. Едната е Ирландия. И това ще се отрази, разбира се, за приложението. А, Армения, Азербайджан и Турция са страни по конвенцията. И а, тук не говорим само за САЩ и Япония, а, във връзка с проблема с обмена на данни по Конвенцията за киберпрестъпленията. Обсъждахме тази конвенция 99-21 2001 година и говорихме за преимуществата на конвенцията, а не за процедурни въпроси. Благодаря, господин Бен. Мога да кажа някои неща за Обединеното кралство, но ще се, прев... ще се въздържа. Госпожа Сипе попита за взаимоотношенията между споразумението с САЩ и защитата на неприкосновеността на личната сфера – Зададохте добър въпрос. За сега има връзка между тях при липсата на споразумение. Но ще разгледаме тази връзка в контекста на преговорите за споразумението по въпроса на господин Хайер. Казах в началото, че нашата оценка е предварителна. Все още нямаме никакви възражения, жалби. Ще изготвим окончателно становище и а, там ще засегнем въпроса а, какво ще се прави при жалби. А, по отношение на услугите, а, изчислени в а, облак, все още не сме се занимавали с този въпрос, който се разглежда в член 29 от общия регламент. не виждам други въпроси, на които да трябва да отговоря, внасяйки повече яснота. Да, ако имате въпроси допълнителни, ме питайте. Господин Мури. Groupé à quelques-unes des questions. Euh, je crois qu'il y a eu plusieurs questions sur le côté, les, la question des mesures concrètes, notamment Madame Sipel sur les, les, les MLAT. Euh, Peut-être euh, revenir encore une fois sur les négociations en cours euh,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 описват нерешени въпроси, както са все още неприключени и преговорите по сключването на това споразумение Европейски съюз САЩ, което може да има неблагоприятно въздействие върху правата на европейските граждани, залегнали в Хартата за основни права, член 8, защита на неприкосновеността на личната сфера. В момента положението все още не е решено. По отношение на Европейската правна служба ще чуем още веднъж нейно становище по правото на заличаване на данни, също основно право, залегнало в хартата на основните права. приложението на общия регламент в връзка с работата на оператори с лични данни Сега предлагам госпожа Зипа, тъй като имам още малко време, ще кажа. Малко съм притеснена от чутото днес, въпреки че съм съгласна с Софи Инфет и идеята е да се напише писмо. Смятам, че идеята трябва да се разшири малко. Според мен комисията не приема несериозно правомощията на всички европейски институции, по-специално на парламента. От една страна комисията казва, че електронното доказателство е правно основание за международно споразумение, а в същото време започват а, а, преговори на какво основание? Все още няма решение по електронните доказателства. Те като че ли избързват и не изчакват решението относно електронните законодателства. Това е допълнителен въпрос към онези споменати от Софи Инфет и мисля, че трябва по-сериозно да обсъждаме всичко това. Господин Брайер. Зададох въпрос на правната комисия дали мога да получа отговор какво означава правно разрешение. Правната служба може ли да отговори? С микрофон, моля. Sorry, my, my crew didn't work.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 сега ще се сбогуваме с нашите гости и ще изслушаме презентацията на Европейската правна служба в връзка с правото на заличаване на данни и правото да бъдеш забравен след няколко минути. It works Oh. As I said, we've got some 45 minutes. Имаме 45 минути на разположение за следващата точка от дневния ред преди съвместното заседание с комисията ЕКОН. Точка 14 и 15 представяне на решенията на Съда на Европейския съюз от септември 2019 година в по казус 136 на кончета 17 във връзка с защитата на личността при предаване на обработка на лични данни от интернет страници и казус C507 във връзка с търсачки в интернет. Всичко това е свързано с правото на субекта на данните да бъде забравен или неговите данни да бъдат изтрити, ако не отговарят на истината или биват обработвани по незаконен начин. Ще чуем представене на представителя на Европейската на съдебната служба, на правната служба на Европейския парламент, госпожа Хръсткова. Много добре произнесохте и името ми. Действително имаше запитване а, за изготвяне на презентация по тези два казуса. А, а, Европейският съд отговори на две запитвания от Френската национална комисия по информация в връзка с правата на индивидите при обработката на техните данни. Директивата междувременно беше отменена от общия регламент, но съдът се позова въпреки това на нея и на общия регламент, за да даде отговор, който да е в съгласие с общия регламент защита на данните ни се, съдът се основа на решението на съда в случая Google от 2014 година. Ще ви припомня, че в случая Google срещу Испания беше постановено правото за премахване на резултатите при търсене. Това означава за операторите на търсачките да заличават препратки към търсения, съдържащи лични данни. Това са предложенията за резултати, свързани с търсене по определено име. Решенията на съвета изясняват териториалния обхват на правото за премахване на резултатите и за задълженията на операторите, като например Google, при заличаването на чувствителни данни. Ще се спра първо на случая с Google. Това е вторият казус от вашия дневен ред. Случай 507 за териториалния обхват на правото. Основанието беше спор между Google и Френската национална комисия по информация. Тази национална комисия искаше да има такова заличаване на резултатите по цял свят. Google го направи само за домейни от Европейския съюз след което Google получи наказание от националния орган в Франция и Google обжалва това. След което случаят попадна в Европейския съд и случаят Предвиждаше решение дали операторът трябва да заличава резултатите само от домени в Европейския съюз или по цял свят, или пък само държавата, в която има такова искане за премахване на резултатите и как се използват технологиите за геоблокиране. В решението си съда цитира решението в случая Google Spain, а, Испания. А, и а, цитира член 17 от общия регламент. Там се споменава правото да бъдеш забравен и правото на премахване на резултатите. За определене на географския обхват беше а, цитирана директивата за защита на данните и общия регламент, в който се казва как ще бъдат обработвани данните в Европейския съюз. Съдът постанови, че премахването на резултатите при търсене по цял свят ще отговаря на законодателството това засяга информацията а, за субект в Европейския съюз. Компетентна Компетентният орган е на ниво Европейски съюз и той ще определи изискванията към търсачките. но правото на е, защита на личните данни не е абсолютно и трябва да бъде свързано с е, е, основните права. Това беше втората част от решението на съда. Решението на съда ще има световно значение. Съдът се е позован на директивата защита на данните и общия регламент – и особено в член 17.3а се обръща внимание на баланса между личната сфера и защитата на данните и публичния интерес и свободата на изразяване, но само на територията на Европейския съюз. Съдът заключи, че по силата на европейското законодателство няма задължение за премахване на резултатите при търсене в целия свят. А, по отношение на една отделна държава, има пряко приложима директива, а, за да се гарантира защитата на данните на, на индивида в целия Европейски съюз. И това въжи за всяка държава. Публичният интерес в Европейския съюз е различен и специално в член 85 се дава право в националното законодателство да се търси правния баланс между е, свободата на изказване и защитата на личните данни. Работа на оператора, е, на интернет оператора е да се погрижи за защитата на личните данни в случай, че това не се прави, то се призовават потребителите да са особено бдителни, когато разглеждат линкове. Тоест, европейското законодателство не принуждава интернет операторите да премахват резултатите по целия свят, а само в Европейския съюз. Но Европейския съд не забранява това да се прави по цял свят. Трябва правата да бъдат балансирани съгласно националните стандарти и интернет операторите могат да приемат мерки на всички версии на своите търсачки по цял свят. Търсения извън Европейския съюз могат да бъдат обект на геоблокиране – сега по вторият случай C136 наклона черта 17 за ролята на операторите на търсачки в връзка с обработката на лични данни. Този случай беше жалба от 4 личности във връзка с търсения, съдържащи лични данни, чувствителни данни, религиозни убеждения или политически настроения. Тази жалба е била подадена безуспешно пред Националната комисия по информация и свободи в Франция. Съдът се информира дали ограниченията или изискванията към личните данни са валидни за операторите на търсачки и дали Google трябва да отстранява чувствителна информация при търсенията. Също така имаше питане какво се прави в случай на наказателно преследване. В първия случай Операторите на търсачките контролират данните и според директивата и общия регламент съдът постанови, че за специални а, а, данни а, операторите на търсачки са дължни да спазват изискванията на законодателството за защита на данните. Търсенията в рамките на търсачките а, са в а, отговорността на операторите. А, и а, ако засегнатото лице а, подаде а, жалба, а, операторите на търсачките трябва да дадат а, обяснение или да заличат резултатите при търсене. Освен в случаите, които са изброени в член 9 от общия регламент като изключение в случаите, например, когато има съществен публичен интерес за оповестяване на данните. А по отношение на правото да, за, да бъдеш забравен, това е а, експлицитно споменато като изключение към правото да бъдеш а, а, забравен. Това е необходимо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 е възможно да има развитие в времето. Като тук трябва да се провери доколко субекта на данните има право да заличи информацията, свързана с неговото име. Ако връзката трябва да се запази, това трябва да е стриктно обвързано с свободата на информиране – на интернет потребителите. Тогава може да се поиска най-новата информация да се предоставя на първо място, с други думи да има актуализация. Съдът също така е постановил със своето решение, че търсачка като Google трябва да работи с различни категории данни – но не е необходимо да предприема действие преди искането на съответното лице. И след включването на информацията в интернет от трета страна. Принципно операторът би трябвало да даде своето съгласие – при такива искове, като се води от баланса между необходимостта от защита и необходимостта публиката да има достъп до информация. Благодаря. И сега времето за дискусии. Това е много важно представене на решения на Съда на Европейския съюз. Те хвърлят светлина върху една често разисквана тема. Ние самите сме водили дълги и сложни дискусии в Европейския парламент по пакета за защита на данните и конкретно регламента за защита на данните. Правото да бъдеш забравен. Правото да можеш да изтриеш данни, които се използват противозаконно или вредят на поверителността, достоинството, неприкосновеността на личния живот или целостта на твоите права. Виждам, че има някои вдигнати ръце. Наистина трябва да се изкажем по тази тема. Заповядайте. Благодаря. Аз може би нещо пропуснах, но доколкото разбрах по първото решение, Google са постигнали пълен успех. Като съдът е предвидил възможност европейските органи да променят процедурата, за да дадат повече права на лицата да бъдат забравени. Бихте ли направили коментар? Има ли други въпроси? Обръщам се към правната служба на Европейския съюз. Бих искал да чуя повече за прякото отражение на тези решения на Съда на Европейския съюз, защото за първи път ние имаме европейски норми, които доразвиват правно не само хартата за основните права, но и права, които до сега не съществуваха като правото да бъдеш забравен, мога да го кажа на различни езици, правото да бъдеш забравен в интернет, вместо да има поносимост към факта, че определен набор от данни и образи остават да съществуват завинаги в пространството и времето, като те могат да бъдат много вредни и всъщност уронват вашето право да бъдете уважавани, право на достоинство, нещо за което сте се борили през целия си живот. Госпожа Сипел, благодаря. Чудех се дали да задам въпрос но ние трябва да се запитаме при правото да бъдеш забравен до каква степен тези решения на съда се отразяват на бъдещото прилагане на общия регламент за защита на данните. Аз съм съгласна, че правото да бъдеш забравен не може да бъде безусловно, всеки да иска информацията за него, например, да бъде заличена, е, зависи от случая, зависи от лицето. И тук трябва да се вземе решение, като се балансира не само между правата на лицето и правата на потребителите в интернет, но да се мисли и за обществения интерес до някъде – Въпросът е коя е институцията, която стъпка по стъпка ще разработи необходимите насоки. Дали това ще е Европейския съд или друга институция, за да знаем кой интерес е водещият. Самата аз не знам дали решенията на съда съдържат подобни указания, но се надявам и комисията и правната служба да работят над подобни идеи, за да знаем как в бъдеще можем да имаме едно такова общо разбиране – Например, при правото да бъдеш забравен може да се реши, че общественият интерес налага да се каже не, не може да бъде допускано заличаване. Има ли други въпроси? Правната служба. Well, Благодаря. Ще отговоря на всички въпроси и коментари. Първо, дали това е победа или не – зависи как тълкувате решението на съда. Съдът постанови, че в самият регламент не се съдържат разпоредби, които биха продиктували налагането на правото да бъдеш забравен извън територията на Европейския съюз. като съдът уточнява, че разбира се, достъпа до информация извън Европейския съюз може да се отрази на лице в Европейския съюз. Тук е необходимо по-голямо ниво на защита. Но съдът е уточнил и екстратериториалното приложение на такива права. Така или иначе, заключенията са ясни. Съдът се води от общия регламент. Ние можем да задължим единствено доставчиците в Европейския съюз. Същевременно е възможно да има и национални разпоредби, които са по-задълбочени и в такъв случай може да се мисли за глобални инициативи, що се отнася до премахване на резултатите при търсене. Нека погледна и другите въпроси. трябва да имаме предвид, че когато съдът се произнесе по спора между Google и Испания, правото да бъдеш забравен още не съществуваш, но сега то съществува съгласно член 17 на общия регламент. Там то е ясно разписано. Едно от изключенията при това право обаче е когато правата на интернет потребителите са водещи. В този случай правото да бъдеш забравен не може да бъде упражнено и това е заявено и ясно в регламента. Дали ще има някакви насоки, например на НОЗД, предполагам, че сигурно по член 17 ще има готовност за такива, за да се а, види как може да се е, следи този баланс във всеки отделен случай. Господин Брайер, вие също имате въпроси, след това ще чуем коментара на комисията по защитата на данните. Благодаря по правото да бъдеш забравен. Съдът е постановил, че неговите последици се отнасят само до Европейския съюз, но имаме и делото за изтриване на информация, делото Войчек срещу Google. Как обяснявате разликата в подходите? И има ли такава разлика или националните съдилища не могат да вземат решения с глобални последици? Да, много важен въпрос. В делото, за което говорите, имате чувството, че съдът е, е решил нещо много различно, но наистина Нека кажа, че няма всъщност различия, защото съдът се е водил от едни и същи принципи. Дори на пръв поглед това да не изглежда така. В делото с Фейсбук съдът се водеше от директивата за електронна търговия. Там имаме абсолютно същия подход, както при делото за Google – Съдът реши, че в директивата за електронната търговия не се съдържат текстове, които да направят невъзможно глобалното прилагане. Така че, както и в случая с Google, съдът казва, ние не можем да се ограничим до държавите членки, защото имаме регламента за защита на данните, който се прилага и единствено и само в Европейския съюз, но в случая с Фейсбук се каза, че няма единни норми срещу клеветата. В този случай се разчита на националните законодателства, като не бива да има стълкновение на законодателните норми. И още нещо Имайте предвид, че и по двете дела имаме един и същ главен адвокат, който е излязъл с решение. Така че подходът е един и същ, тук няма разлики. И сега да чуем господин Фарлина. Отдел за защита на данните в Европейската комисия. Um, да, благодаря. Благодаря ви за възможността да допълня тълкуването на правната служба на Европейския парламент. Като имам предвид някои от поставените въпроси, изключително важно е още веднъж да се подчертае, че тук не говорим за заличаваме, премахване, изтриваме на дълбината информация. В първото дело имаме случай, в който Лагвардия, Лавангвардия публикува информация и искането е да се премахне линкът към тази информация в интернет. И това е свързано с въпроса на госпожа Сипел за баланса с обществения интерес. След общия регламент за защита на данните. В делата Google 2 и Google 3 се прави препратка към правото по общия регламент и член 17 правото да бъдеш забравен, правото на заличаване. Това е изрично посочено в общия регламент, но не и в директивата. Интернет е основно средство за разпространение на информация, но не става дума за заличаване на пътеката. Заличаване на информацията при източника, което е дълбината информация. А въпросът тук се поставя за заличаване на линка – когато според лицето това е прекалено. Ето това е засиления елемент на свободата на словото и достъпа до обществена информация. Дали Google получи всичко? Не, според комисията не е така. Google искаше да заличи информацията само в държавата членка, в която е лицето. А се наложи Google да заличи тази информация във всички държави членки, което е различно и не беше искането на Google. И тук се поставя въпроса за екстериториалността – когато има европейско законодателство, което хармонизира правата, на които се позовават лицата в съда, съдът заявява, че в такава ситуация европейското законодателство не ни разрешава да прилагаме общия регламент за защита на данните екстериториално, т.е. и в трети страни отвъд пределите на Европейския съюз австрийското дело се отнася до националното законодателство, което предвижда мерки за правна защита. И законът вече казва, по националното законодателство трябва да се види дали има нарушения на международното е, частно и публично право. Няколко думи сега за насоките – Това са насоки, които се издават от Европейския съвет за защита на данните, а не от Европейския надзорен орган. И вече тук има тълкуване на правото да бъдеш забравен още от времето преди общия регламент, т.е. по силата на директивата след първото дело срещу Google – И сега вече се преразглеждат тези насоки в светлината на последвалите две дела, по които Google е страна. Аз мисля, че отговорих на поставените въпроси и се надявам, че така допълних и доизясних материята. А не, извинявайте, само още нещо. Госпожа Барли иска да реагира. Исках да доразвия още една хипотеза, когато органите за защита на данните при изключителни обстоятелства претеглят съображенията за защита на личните данни и основните права. В точка 72 от съдебното решение се поставя именно този въпрос. Когато националният орган претегля защита на личните данни и основните права, може да даде указания на търсачката – да заличи информацията навсякъде. Но това не засяга прилагането на европейското законодателство в двете дела, на които се позовава. С други думи, дори и ако националният орган по изключение реши да се отнасят оказанията му за целия свят, това не засяга начина на прилагане на европейското законодателство. Ще говоря на немски, за да съм по-точна. Ще се изкажа в връзка с допълнението, което направихте. Ако ви разбрах правилно, Европейското законодателство въжи само за територията на Европа и по изключение националните органи могат да решат в отделен случай. Това означава ли, че ако регулираме други области и приложим правото да бъдеш забравен, ще ограничим правомощията на националните органи и правото им да наложат по цял свят правото да бъдеш забравен. Правилно ли разбрах, че това ще бъде ефекта от законодателството? Нещо имате ли да добавите? Да, комисията. Не зная дали правната служба. Първо тях ли искате да чуете, както вие кажете, господин председателю? Разбира се, колкото повече изисквания и правила са включени в европейското законодателство, толкова по-малко какви остават дискреционните правомощия на националните органи? Ако съм ви разбрала правилно въпроса. Това е регламент. Имаме пълна хармонизираност на правото на заличаване или правото на да бъдеш забравен, както често се нарича. Нещо повече, общия регламент за защита на данните предвижда е, единен механизъм за сътрудничество, който – изисква еднообразно тълкуване и прилагане на закона в Европейския съюз. И тогава националните органи за защита на данните взаимодействат. А, съветът разработва насоките за работа, при които се свежда до минимум възможността за разнобой в тълкуванията на това право може би вие се тревожите, че ако се отиде отвъд тези предели, тогава се намалява възможността да се тълкува по различен начин. Ако бъдат предвидени повече условия, кога и как това право може да се упражнява по член 17 от общия регламент, да кажем, вие предвиждате повече изключения – фактически вие формирате индивидуалното право, на което ще се позове лицето пред националните органи за защита на данните или националния съд. Тогава трябва да бъдат взети предвид националните изключения. Но ако вие питате по-скоро за екстериториалността, по принцип имаме доктрината на ефекта на европейското законодателство. И то се отнася не само за защита на а, данните, но и сливанията, вливанията, авиацията или хуманното отношение към животните. В точка 57 от решението се говори за незабавен и съществен ефект за съответния гражданин на Европейския съюз. В момента, в който започнете да прилагате законодателството и се задейства това право, от гледна точка на международното публично право, то има ефект на нашата територия – във връзка с упражняването на основните права или съответната материя. Не знам дали изясних въпроса или трябва нещо допълнително да кажем. За сега толкова. Продължаваме с следващата точка, последния част от сутрешното ни заседание до 12.30. Имаме съвместно заседание с економическата комисия, за това да дадем минутка на членовете на економическата комисия, те да влязат и да заемат местата си. Една не по-малко важна точка от всичко, което обсъждахме до сега, следва по дневния ни ред. Will, one... important... Моля да вземете местата си. Имаме още една не по-малко важна точка от предишната за обсъждане. Предстои ни съвместно заседание с пет различни точки, обединени в една ще говорим за съобщението на комисията за по-добро прилагане на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Както и доклада за оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризъм, свързано с трансгранични дейности. Доклад на комисията с оценка на рамката за сътрудничество между специалните служби. Доклад на комисията за взаимовръзката между националните централизирани автоматични механизми, централни регистри, на държавите членки, свързани с банковите сметки и оценка на комисията за последните случаи на изпиране на пари с участието на кредитни институции от Европейския съюз. Сега ще говорим за съобщението на комисията от 24 юли 2019 година. Много важно във връзка с по-доброто прилагане на законодателството на Европейския съюз във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Тази, това съобщение разглежда четири доклада. Три от тях са представени във връзка с отделни разпоредби на директивата срещу изпирането на пари. И това е споделено правомощие на комисията ЕКОН и комисията ЛИБЕ и за това сме поканили комисията ЕКОН да участва в нашето обсъждане. Преди да започна, нека да ви напомня, че за съжаление след изтичането на крайния срок за транспониране на четвъртата директива за борба с изпирането на пари, има производства за неизпълнение в няколко държави членки. наближава крайния срок 10 януари 2020 година на петата директива за борба с изпирането на пари. Тя все още не се прилага от държавите членки. В съобщението си комисията предлага за по-нататъчно хармонизиране да се а, превърне директивата в а, регламент и да се създаде орган на европейско ниво, който да поеме всички задачи, свързани с борбата срещу изпиране на пари. Европейският парламент прие резолюция във връзка с прилагането на законодателството срещу изпирането на пари на 19 септември 2019 година. Аз участвах в тази дискусия. Европейския парламент призова комисията да направи оценка на всяко бъдещо законодателство във връзка с изпирането на пари, за да стане ясно дали е по-подходящо да се създаде регламент и дали трябва да се създаде специален орган, който да отговаря за изпирането на пари. И координаторите на Либе и координаторите на ЕКОН гласувахме тази резолюция през септември. Това е положението за сега. И давам думата на госпожа Василиадо. Тя е от отдела за борба с изпирането на пари и финансова престъпност. Госпожа Василиадо има думата. Много благодаря на комисиите Либе и Екон за поканата да говоря пред вас и да ви представя пакета за а, борба против изпирането на пари. Това беше приоритет на комисията Юнкер и ще остане и за бъдещата комисия. През юли 2019 година а, бяха а, изготвени а, четири доклада във връзка с законовите изисквания по директивата срещу изпирането на пари и също така доклад във връзка с заключенията на съвета. Без да се спирам подробно, ще изложа доклада за супранационалния, наднационалният е, националната оценка на риска. Започваме с разбиране на рисковете от определени продукти и мерки за облегчаване на този риск. Правим тази оценка на всеки две години, за да преценим риска за вътрешния пазар. За първ път през 2017 година анализирахме 17 продукта и миналият юли 47 продукта повече, извинявайте, при първият, първата ни проверка анализирахме 40 продукта. Например, анализирахме рисковете на криптовалутите, инвестициите на граждани, за да установим къде са основните рискове. Разглеждаме е, рисковете на всеки цент, е, на всеки сектор е, за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Рисковете се увеличават в различните сектори и не засягат само банките. Основният риск идва от кешови операции, също така от финансовите институции, но и нефинансови институции, като, например, магистрати, адвокати и така нататък. Сектора на хазарта също така е рисков. Можете да прочетете подробности в нашите публикации за рисковете. Също така изследвахме хоризонталният хоризонталните уязвимости на а, различните сектори. първият риск е анонимността на транзакциите, установяването на действителните собственици и другите, другите два риска са компетентността недостатъчен надзор и недобро функциониране на специалните разследващи звена в финансовия сектор. Основните компетентни органи и техните правомощия. Ще говоря първо за звената за финансови разследвания в директивата, в член 65, е, получаваме мандат да разследваме работата на тези финансови звена, работата им с трети държави. В рамките на това проучване установихме някои недостатъци, като например е недобро прилагане на директивата или неправилно прилагане. Например, обмен на информация в недостатъчна степен между звената за финансово разузнаване и разлики в държавите членки. Има информационно-технологични проблеми. Една от системите е стара и се разпада, така че трябва да бъде заменена. Но разгледахме и възможностите за трансграничен обмен на информация на звената за финансово разузнаване. И има големи разлики в начина по който работят тези звена някои държави членки тези звена отговарят на запитвания в рамките на 24 часа, а в други случаи в рамките на няколко месеца. Установихме и структурни слабости. В момента имаме платформа от експерти, които обединяват цялата информация във връзка с звената с финансово разузнаване. Но правните ни правомощия а, не са достатъчно обвързващи за тези звена. А, някои а, звена спазват а, изискванията, други не, а, заради липсата на обвързващо законодателство. А, толкова за звената за финансово разузнаване. Доста а, проблем, е, проблеми. Другата сфера е задължението да се разгледат случаи на изпиране на пари и да се анализират. И ние анализирахме такива 10 случая на различни банки, които изброявам – Избрахме тези случаи, защото те бяха публично известни в медиите, беше ясно, че е важно да се идентифицират резултатите. Разгледахме станалото в банките и връзката им с компетентните органи. В кредитните институции, в банките намерихме редица проблеми. Например, липса на съответствие, недобро проверяване на клиентите, липса на изпращане на информация до звената за финансово разузнаване, грешки на управлението. също така намерихме проблемни бизнес модели и апетит за рискове. депозити, свързани с високо рискови юрисдикции намерихме проблеми на всички нива. Разгледахме и ролята на компетентните органи и какво те предприемат, за да се справят с слабостите в банките. Разгледахме надзорния орган за изпиране на пари и намерихме също така проблеми недостатъчни ресурси. В някои държави само двама човека упражняваха надзора над финансовия сектор в цяла държава. Това очевидно е недостатъчно. Нямаше достатъчен надзор. В други държави се извършваха 4 супервизии годишно, не само в банките, а и в други разплащателни органи някои надзорни органи не бяха достатъчно компетентни, наказанията не бяха обезкуражаващи, т.е. глобите бяха много малки. Имаше и случаи, в които имаше въздържане от санкции и никакви наказания. Пруденциалните надзорници те отговарят за съответните въпроси, но те отговарят за пруденциални въпроси, свързани с изпирането на пари. Например, корпоративно управление – най-големият проблем беше, че имаше проденциални надзорници, които изобщо не знаеха, че отговарят за изпирането на пари. Но в звената за финансово разузнаване проблемите проистичаха от липса на информация за случаи на подозрителни транзакции и подозрения за изпиране на пари. Така че в а, тази връзка звената за финансово разузнаване нямаха толкова важна роля. А, това по а, трите първи доклада. Последният а, доклад а, беше за взаимовръзките за централните депозитари, централните регистри. В, в а, е, директивата се иска комисията а, да постанови как трябва да бъдат свързани тези регистри а, в Европейския съюз. А, разгледахме технологиите, установихме, че тя е на лице, а, защото се използва и при други регистри, например по несъстоятелност. Така че технологиите са ясни, но няма правно основание за свързване, защото това липсва в директивата. Ще кажа нещо, което смятам за важно, без да омалуважавам казаното, но всички тези факти а, а, трябваше да са известни а, преди а, да се разработи а, и да предстои да влезе в сила петата директива срещу изпирането на пари. А, имам, имаме така наречената а, пета а, директива CRT 5. А, там се дават големи правомощи на Централната банка да действа в случай на изпиране на пари. Говори се за сътрудничеството между финансовите, звената за финансово разузнаване. Това от страна на Европейския банков орган, и а, трябва да има информация, която да стига до съответните компетентни звена. А, така че през последните години има подобрение, има повече ресурси за компетентните органи, те подобряват процедурите си, разполагат с нови а, IT инструменти и както председателят спомена, а, имаме а, много силна политика в петата директива а, във връзка с а, процедура по нарушаване. Можем да кажем, че всички държави членки са предприели мерки, за да затворят пролуките. А, имаме подобрение, но а, а, въпреки, че посочваме много слабости, трябва да кажем, че държавите членки, кредитните институции и Европейския съюз направи много през последните години. В докладите ни стигаме до заключението, че има пропуски, имаме нови закони, държавите членки предприемат стъпки и са бдителни Съгласни ли сме с пропуските в законодателството? И отговорът е да, че има смисъл от по-подробни закони. и повече насоки за компетентните органи. Например, в директивата се казва, че обменът на информация трябва да е своевременен. А, и а, докато не се сложат срокове, ще има различно тълкуване. А, във връзка с финансовите институции, надзорниците а, трябва да имат а, повече правомощия, но не се казва какво означава това. А, така че трябва да има разговор с а, компетентните органи, какво те правят и дали това е достатъчно. Смятаме, че директивата трябва да бъде по-експлицитна, по-подробна. За да се постигне по-високо ниво на хармонизация, може би регламент ще бъде по-подходящ, но за сега не са предприяти стъпки. И последното ни заключение е, че според нас има нужда някои задачи да бъдат решавани на централно европейско ниво, както по надзора, така и по финансовото разследване. Какви да бъдат тези задачи, колко да бъдат подробно разписани, предстои да разгледаме и да дадем конкретни отговори споменахте резолюцията ви от септември месец тази година. Тя е в подкрепа на нашите доклади и на нашите идеи за отстраняване на конкретни проблеми. В съвета също се обсъждат тези въпроси в съвета на финансовите министри също но а, ние подкрепяме а, един бъдещ по-разширен ангажимент. Много благодаря, спазих, спазихте времето. Сега даваме думата на представители на, на политическите групи. Господин Радев от името на НП ще бъде първият, а, който ще се изкаже. Уважаеми колеги, Непрекъснато възникват нови рискове и заплахи, които позволяват на престъпници и терористи да финансират своите дейности. Днес на равнището на Европейския съюз съществуват строги правила срещу прането на пари. Новите разпоредби на петата директива за пране на пари усъвременяват европейското законодателство в крак с новите технологични развития. Но това не е достатъчно. Изключително важно е всички държави членки в Европейския съюз да транспонират и прилагат правилно европейското законодателство. Пропуските в прилагането на съществуващата рамка за борба с изпирането на пари от голям брой държави излагат Европейския съюз на заплахи от престъпници и терористи. Според доклада за анализа на риска, все още риск съществува при анонимните продукти, при идентифициране на действителните собственици, както и при новите нерегламентирани продукти, като виртуалните активи. Някои от тях се очакват да бъдат решени чрез предстоящото транспониране на петата директива за борба с прането на пари, но предизвикателствата продължават да стоят пред нас. Сред нови идентифицирани рискови продукти е и професионалният футбол – Вследствие на това Комисията препоръчва на държавите членки да решат кои участници ще бъдат отхванати от задължението за докладване на съмнителни сделки и какви изисквания следва да се прилагат по отношение на контрола и регистрацията на происхода на титулярите на сметки и бенефициерите на средства. В тази връзка и първите ми въпроси са: не трябва ли да говорим за унифициран европейски подход по тази тема, като бъдат включени и други спортове, като се имат предвид инвеститорите в европейския спорт от трети страни? Предвижда ли комисията нова модернизация на законодателството за борба с прането на пари и финансирането на тероризма? Третият ми въпрос засяга звената за финансово разузнаване, които играят ключова роля за идентифициране на рисковете от изпиране на пари във всяка страна. В доклада за сътрудничество между звената за финансово разузнаване се подчертава необходимостта от по-голяма съпричастност между тях. Заради различния си статус, правомощия и начин на организиране, някои звена за финансови разузнаване нямат достъп до съответната информация и не могат да обменят. Трудности има и при обмяна на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки с трети страни. Какви мерки ще предложи Европейската комисия, за да засили механизма за координиране и подкрепа на трансграничното сътрудничество и анализ от звената за финансово разузнаване? Също така случая с Малтийската банка Пилатус повдигна много въпроси за корупция, съответствие с закона и липсата на правоприлагане. Какви уроци можем да извлечем от този случай и има ли комуникация и каква с малтийските власти по този въпрос? Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Зипел, социалисти и демократи. Благодаря. Като координатор на социалистите и демократите в комисия Либе искам да изразя благодарността на моята група – е, за постоянните усилия на комисията в тази толкова важна област борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Благодаря за представенето на докладите днес. Те хвърлят светлина върху много от важните проблеми които са свързани с трансграничната престъпност. Резолюцията на парламента от месец септември показва, че ние сме едини в своя подход, но искам да се спра на няколко теми, особено важни за социалистите и демократите. Изпълнението на съобщението за рамката срещу изпирането на пари е тревожно. Е, всъщност всички държави членки са в процедура по нарушение. Срокът за транспониране на директивата беше 2017 година, месец юни. А сега вече говорим за петата директива след по-малко от два месеца, без първата още да е била надлежно транспонирана интересуваме Имате ли информация във връзка с бъдещия срок януари 2020 година за бъдещата директива срещу изпирането на пари? В доклада се говори за проблемите на звената за финансово разузнаване или ЗФР. Наистина има и призив за създаване на европейско звено за финансово разузнаване, което би било един ефикасен начин да се преодолеят много от споменатите проблеми. Вие споменахте и съвета, но искам да попитам дали е вярно, че те наистина нямат намерение да откликнат положително, дори и когато се знае, че текущото сътрудничество не е достатъчно. Накрая беше обявено преместването на звеното срещу изпирането на пари в ГД ИСМА. Това не е ли един сигнал, който показва, че отпада толкова важния елемент наказателно правосъдие и защита на правата на човека? Госпожо Интвелд, благодаря. Аз също бих искала да благодаря на комисията за работата и в тази област. Вие споменахте слабостите в законодателството, изпълнението. Споменахте също така, че не е възможно да има свързаност, защото няма правно основание. Тогава се питам защо изобщо комисията прави подобно предложение. В други области това е много по-лесно. Откъде идва колебанието? Свързано ли е то с факта, че държавите членки все още смятат, че въпросите на банките, данъчното законодателство и така нататък са в техните изключителни правомощия. Дори да е така, комисията е независима и не би трябвало да се води от това какво мислят държавите членки. Ще предложи ли комисията единен надзор, защото надзорът е проблематичен в много области – нас много ни бива по законодателството, но не и по изпълнението. Как виждате и ролята на Европейския банков орган? Правят ли те достатъчно? Например, в случая с Малта е можело да бъдат по-строги. И накрая, в началото вие говорихте за златните паспорти и златните визи. Нека си го кажем, ние можем да приемем всякакви норми – да определим всякакви надзорници и след това приемаме престъпници и сме готови с червения килим. С други думи, е, хем бършеш водата, хем оставаш крана да тече. От това няма никакъв смисъл. Разбирам, че тук има различни подходи, но Европейската комисия много често предлага неща и с доста несигурно правно основание, а тук като че ли е доста колеблива. Не трябва ли да предложите пълна забрана на златните паспорти? Благодаря, госпожа Брикмонт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за представенето и интересната информация – Моята група е много доволна от работата в тази област и факта, че това е приоритет за комисията, парламента и нашата комисия Либе. Надяваме се работата да продължи и при бъдещата комисия. Приветстваме заключенията в съобщението, както и ролята на Европейската комисия. Приветстваме вашата решимост да превърнете директивата срещу изпиране на пари в регламент. Какъв ще бъде вашия подход? Вторият ми въпрос ще има ли оценка на риска при златните визи? Парламентът е застанал твърдо срещу подобни практики. Вие възнамерявате ли да ги забраните? в Европейския съюз. На трето място изпълнението в Белгия, например, срокът отдавна отмина, но все още има 18% компании, които не предоставят информация за истинските собственици към националните компании регистри. Трябва ли да се извърши проучване по практическото изпълнение? Знам, че се работи върху него, но кога да очакваме доклада? Четвърти въпрос. Кога ще работите по законодателен инструмент, който да улесни взаимната свързаност на държавите членки? Благодаря, госпожа Канко. Благодаря. Борбата срещу изпирането на пари е трудна и неспирна. Тук е необходимо законодателство, което да откликва на новите технологии и тактики на престъпниците. Имаше доста такива инициативи в последните години. Но виждаме, че законодателството на ЕС се оказва по-добре неефективно, отколкото мислихме, защото престъпниците използват нашата економика и я саботират. Тези проблеми трябва да намерят своето решение възможно най-скоро. Не непременно с ново законодателство, което се договаря години наред, а междувременно проблемът се увеличава. Имаме нужда по-скоро от по-голяма подкрепа на Европейския съюз, обучение на държавите членки. Например, имахме нещо такова при НОЗД 2009 година. Може би трябва да го направим и в тази област. Европол ни е дал данни за дяла от европейската економика, който се губи заради престъпни дейности, трафик на хора и всякакви други деяния. Ние трябва да направим повече за сигурността. Тя не е само осигуряване на външните граници, а и борба с изпирането на пари. Три въпроса. Доброто изпълнение не е интересна тема, но е важна – Новата комисия е структурирана по такъв начин, че проблемите се поделят между много дирекции и ресори. Как комисията ще гарантира доброто сътрудничество? И кои са основните практически проблеми, които пречат на държавите членки да обменят ефикасно информацията? какви са най-добрите практики при законодателството срещу изпирането на пари, как може да бъде подобрено то. От името на ГОЕ госпожа Гьори. Гьори Екон. Госпожа Геори от Екон. Или някой от ГОЕ. Никой няма да се изкаже от името на ГОЕ такъв случай преминаваме към останалите членове. Заповядайте, госпожо Георги от НП и се извинявам за грешката, казва председателя. Благодаря, не смятах да си сменям политическата група. Мисля, че всеки иска да ускорим борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – няколко колеги обаче вече изтъкнаха, че през последните години ние непрекъснато приемаме законодателни норми, например приемането на четвъртата директива. Сега разбираме, че след два месеца изтича срока за транспонирането на следващата, но ние имаме много малко информация за това как на практика се изпълняват нормите и какво е тяхното отражение. Благодаря на комисията за този обемен документ. Той показва, че темата остава в архивите. Разбира се, ние не сме стигнали до края, но аз мисля, че трябва малко да забавим темпото. Не е необходимо непрекъснато да търсим нови инструменти. В ЕКОН говорихме за това през началото, в началото на месец септември. Не винаги най-добрият път напред са новите инструменти и новите институции. Това е нещо, което отхвърлихме. И още нещо, тук опираме до типична тема на субсидиарността и пропорционалността, следователно трябва да се доверяваме и на националните институции, като със сигурност подобрим сътрудничеството между тях. Голяма част от обеми и поверителна информация е необходимо да бъде в обращение, ако говорим за света на финансите. Така че работата с националните органи е за препоръчване, но ако се включат и нови институции, това може да доведе до изтичане на информация и големи проблеми за европейските финансови институции. Затова се питам какво ще е отражението на бъдещите законодателни норми и как може да има по-добро взаимодействие. Благодаря, госпожа Мецола. Виждам също иска думата. Заповядайте. Благодаря. Аз се присъединявам към колегите. Искам да похваля комисията за усилната работа. Имам въпрос, който допълва въпросите на колегите. Банка Пилатус и златните паспорти. По банка Пилатус. В този случай се уверихме, че всички предпазни механизми на Европейския съюз на практика бяха заобиколени, въпреки че Теоретично всичко беше изпълнено. Оказа се, че това е банка Параван, която служи за това определени хора да не бъдат проверявани и обслужва закупуването на златни паспорти, като имайте предвид, че в САЩ беше арестуван управител на банка за заобикаляне на санкциите. Така че какво се прави, когато теоретично всичко е изпълнено, а на практика не? Как можем да избегнем тези е, банки паравани? След това при паспортите, когато няма непосредствена връзка между лицето, което купува паспорта и е Европейския съюз, какво можем да направим, за да спрем подобни схеми? Благодаря, господин Хейна Лома. Благодаря. Аз също искам да благодаря на комисията за извършената работа. Виждаме, че все още има доста проблеми с паричните потоци в Европейския съюз. Но като нов член на Европейския парламент, аз се противопоставям наказаното от колегата от НП. Все повече колеги от света на бизнеса искат единни норми в Европейския съюз – за да не се изразходва време и паричен ресурс заради разлики в уредбата. Не може ли да имаме еднакви правила във всички държави членки? И на второ място, как може изобщо да се работи при липса на европейски орган, който да гарантира, че всяка държава членка си върши работата – защото ако една допуска пропуски, това компрометира работата на всички останали. Благодаря, господин Хук. Благодаря ви за този документ. Благодаря за изказването. Аз а, прилистих документа, особено втората му част, защото като бивш прокурор аз съм запознат с различните видове изпиране на пари, но в втората част на документа виждам множество примери, начини на изпиране на пари, за които не бях чувал преди. Питам се, дали една пренебрегвана област не е тази на политическите организации и на чуждестранни сили, които се месят в националната политика. Виждам го и в е, своята страна. Когато става дума за малка фирма, се проверява откъде идват парите, а при политическите организации това сякаш не е необходимо. А, аз мисля, че трябва да спрем не само престъпността и тероризма, но и да запазим целостта на своята политическа система. И след това Колегата, който говори за еднаквите правила е прав. Това ни защитава от престъпниците и дава гаранции на малкия бизнес. Благодаря, няма други желаящи за въпроси, коментари. В такъв случай нека чуем отново представителката на звеното за борба с финансовата престъпност. Заповядайте. Много въпроси бяха зададени. Ще се постарая да ги групирам и да отговоря на всички. Отрадно е да се види колко голям интерес проявявате към нашата работа. Това ми е много приятно. Ще започна с изпълнението, защото стана дума за това как се прилага законодателството. Има напредък. Миналия месец приключихме процедурите за нарушение на 4 държави членки, този месец за още 4. Получихме удовледомения от много държави членки за новоприятите от тях закони. В комисията обаче процедурата е малко тромава, бюрократична, трябва официален превод на тези текстове, но така или иначе напредъкът е съществен. Имаше въпрос дали очакваме петата директива да бъде своевременно транспонирана. Шест държави членки вече са ни уведомили, че предсрочно са транспонирали директивата. Надяваме се, че ще получим през следващите два месеца нови уведомления. Както винаги, известно закъснение може да се очаква, но повечето държави членки ще се справят в срок. Имаше въпрос за проучването на съвета на Европа и сроковете. Голяма част от е, работата по документите от Панама се оказаха много полезни за разработването на законодателството, но е важно как практически се прилагат е, правилата, ето защо възложихме проучване на съвета на Европа с един въпросник около 300 въпроса, за да може с тази анкетна карта да се провери как, как се работи по места. Необходимо е време. През 2021 година ще е готов резултатът, защото трябва да бъдат обиколени всички държави и по член 65 от е, директивата ще се докладва през 2022 година. В някои изказвания се подчерта необходимостта от подпомагане на държавите членки и на задължените субекти при изпълнението на техните задължения. Да, ние точно това се стремим да правим – в нашия доклад за оценка на риска на наднационално равнище видяхме, че е голям риска свързан с адвокатите и нотариусите. Предвиждаме едно общо европейско обучение за адвокати, така че не забравяме компонента обучение и подпомагаме държавите членки в прилагането на директивата – имаме такава служба за структурна подкрепа на държавите членки при прилагането на съответните правила. Миналата година по въпросите на изпирането на пари работихме с 7 държави членки, тази година с още 5. Тоест, работим по този въпрос. Е, комисията е съгласна е, с вас, че най-важното е доброто прилагане на действащите правила. Имаше въпроси за препятствията при обмена на информация между компетентните органи. Едно е да говорим за препятствия. И тук е, като имам предвид и петата директива и другите, няма да има чак толкова много препятствия пред сътрудничеството. Но тук говорим и за задължение. Едно е да кажем на компетентните органи, вие можете да обменяте информация, ако искате. Друго е да им кажем, вие сте длъжни да споделяте информацията. Именно това ще е следваща стъпка. Да видим как трябва да бъдат подсилени правилата. следя как съм записала въпросите. Имаше въпроси за механизма за координация и подкрепа, който, да си кажем направо, е европейско звено за финансово разузнаване. Бях ужасена, като прочетох е, първоначалния доклад. Е, след това се оказа, че е, самите звена са много активни. Те са съгласни с нашите констатации в много голяма степен и механизмът действително ще бъде един полезен инструмент. Имаме такива уверения и ще продължим да работим по него. Имаше въпроси за надзорната дейност – да, стремим се да работим и в тази посока. Имаме и докладът, в който се установява какво е положението. Господин Домбровскис, заместник-председател на комисията, също се ангажира с предприемането на такава стъпка. Най-малкото да се направи оценка дали, дали подобно нещо е необходимо. Имам предвид единния надзор. Банката Пилатус. Там всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Въпреки, че правила на хартия съществуваха. И тук трябва да подчертаем и ролята на Европейския банков орган. Той установи, че надзорният орган в Малта, това е звеното за финансово разузнаване, е нарушил закона поради бездействие. Бездействие е, по отношение на надзора и налагането на необходимите санкции. След това имаше становище на Европейската комисия – която настоя да се променят процедурите в Малта и да се предприемат мерки. Следим развитието на ситуацията. Трябва да съм обективна и да кажа, че големи усилия бяха положени миналата година, за да се приемат нови разпоредби, бяха привлечени и нови човешки ресурси. Както казах, следим ситуацията. Те първа трябва да видим дали конкретни резултати са на лице. Въпросът за златната виза или златния паспорт е доста труден. Аз лично не работя по този въпрос, но като представител на комисията ще споделя някои мисли. Им би могло да възникнат правни затруднения ако се пристъпи към забрана на такива златни паспорти. Тук не мога да навляза в подробности, но това е положението. В директивата за борбата с избирането на пари се казва, че когато бъдат подадени заявления за златни визи или златни паспорти, ситуацията трябва да се смята за високо рискова и трябва да се извършат по-задълбочени проверки поне такава разпоредба имаме. Сега за връзката между централните регистри. Това беше резултат от преговорите по петата директива. В момента нямаме действащи правни основания за такава връзка, но това не означава, че не бива да се действа. Така ще се спестят много средства, ако Просто с едно натискане на бутона могат да се видят всички регистри на банковите сметки, но ако това може да се направи, трябва да видим какви ще са правните последствия. Оценката ще бъде направена след като встъпи в длъжност новата комисия. Беше зададен въпрос, кои части на директивата биха могли да бъдат превърнати в регламент. Знаем, че за частния сектор е много голяма тежеста да се съобразяват с националните системи на всяка отделна държава членка, защото различията са съществени. Трябва да видим как можем да постигнем по-голяма степен на хармонизираност на европейско равнище. Въпросът трябва да се разгледа сериозно. Аз не поемам тук никакви конкретни ангажименти, защото те първа трябва да се направят оценките. Просто споделям какви са нашите виждания по въпроса. Струва ми се, че отговорих на общите въпроси. Вероятно не успях да отговоря на всички, но ако след края на заседанието искате да поговорим в двустранен порядък или писменно да ви отговоря, моля заповядайте. Благодаря. Ами свършихме си работата, казва председателя. Ще продължим и след обед. В 14 часа започва следобедното ни заседание. Това само ви припомням. А сега приятна почивка и приятен обяд.